Bene, cari colleghi. Драги колеги, можем да започнем. Надявам се, че ще се присъедне повече колеги към нас. За нас е голямо удоволствие да приветстваме с добре дошъл Европейската обсерватория за нарушение на правата върху интелектуалната собственост. Става дума. Тук са представители на службата за хармонизация на вътрешния пазар. Както знаете, Обсерваторията е в Испания. Приветствам с добре дошъл председателя на службата господин Антонио Кампинос. Тук е и, доктор, и господин Хойн. Много важна дискусия ни предстои. Има нарастващ интерес към вашата работа. Много голям интерес представлява за нас вашите проучвания, връзките ви с аналогични национални служби, инициативата, която ще изпълняваме през следващите месеци, т.е. нормативната база на авторското право е свързано и с вашите изследвания за това как младежите в Европа могат да бъдат осведомени за тази тема. Това има въздействие и върху творческия сектор. Е, темата е важна и за предприятията, които често се оплакват от е, тежката ситуация с е, пиратството. Нараства значението на този сектор, на тази дейност. И след един месец името на вашата служба ще бъде е, Европейска служба за интелектуална собственост. Културният е, аспект на тази дейност е, е очевиден. Ние искаме да разберем как събирате данни, често данните за пиратството се събират от предприятията, от фирмите, но те не винаги са сравними. Ето защо за нас е интересно да разберем как смятате да работите, а също така и кои инструменти според вас са най-добри за борба срещу фалшификатите. Веднага ще дам думата за около 10 на 15 минути на господин Кампинос, председател на службата. И след това ще дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Господин Кампинос, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, госпожи и господа, уважаеми членове на парламента, е, предоставени са ми около 10 минути, макар че е, речта ми предвижда да говоря е, близо 30 минути. Не, не, казва председателката, 15 минути. Добре. Е, <clears throat> службата, е, е, която. Е, се занимава с интелектуалните права и правата върху интелектуалната собственост, всъщност е, с комисията. Много положителна е ролята и на Европейския парламент, и на комисията, и на съвета. Нашата служба за хармонизация ОХИМ ще претърпи е, е, промени е, от 31 март след много години успешна дейност като служба за хармонизация на вътрешния пазар. Сега ще работим вече от март нататък като служба за права върху интелектуалната собственост, към която принадлежи и обсерваторията за борба срещу нарушенията. Седалището е в Аликанте, около 1200 са служителите. Ние имаме значителен бюджет, като сами се финансираме от таксите, които събираме. Близо 1 милион са заявките и досиетата за промишлен дизайн. Много са също толкова, ако не и повече, около 2 милиона са търговските марки. Междувременно вече, след като имаме и общностно право за промишления дизайн, ние отговаряме и за дизайна Работим на 22 езика във връзка с търговските марки и промишления дизайн. Развиваме много умения, включително и в сферата на информационните технологии. Много важно е да се е, укрепи е, мрежата, защото би трябвало да гледате на е, работата ни като на мрежа, е, в която е, участват както е, обществени организации, държавни е, компетентни органи, така и частния сектор частния сектор също е включен и в е, обсерваторията, така че ние много разчитаме на помощта на неправителствените организации, на гражданското общество, което ни подпомага с експертен опит. Е, в управителните органи има представители на всички държави членки. Е, но аз подчертавам значението на думата мрежа, защото на европейско равнище и не само на европейско, на международно равнище ние работим в мрежа и тази мрежа непрекъснато се разраства работим и в сферата на правоприлагането има и е, много е, държавни агенции, но има и много е, частни е, компании, публично-правни е, организации и това е изключително важно е, е, именно да става в мрежа, защото по този начин се създава връзката когато е, провеждаме е, консултации, когато провеждаме изследвания, проучвания, е, които ни помагат да разберем по-добре реалността и най-вече да дадем необходимото ноу-хау на политиците, за да могат и те да разберат реалността. <clears throat> Когато става дума за определени данни, ние разчитаме много естествено и на Евростат и на Евробарометър, но независимо от всичко, се нуждаем от е, надежни е, данни, които са проверени, които са е, събрани от различни е, източници, за да ги предоставим на политиците и те на базата на тази надежна информация да могат да вземат правилните решения. Какви са резултатите след дългогодишна дейност и то успешна дейност, бих могъл да кажа? Ние е, засилихме е, законността в сферата на продуктите и услугите, е, като използваме много а, е, съществени и сериозни методи, които са а, обяснени в първата а, глава на нашето изследване. А, използваме различни източници, за да извличаме от тях данни. Проведохме различни изследвания, които днес се цитират и в документите на комисията, и на парламента, и в много други официални документи. И използваме инструментариум, който се използва и от е, полицейски служби, и от правоприлагащи органи е, ежедневно. Няколко цифри, които според мен са важни. Първо, ние проведохме изследване е, след като американското правителство също бе възложило едно подобно изследване е, въпросът бе е, в каква степен промишлеността е, разчита на търговските марки за своята работа, за своите постъпления, за своята печалба и така нататък. И действително впечатляващи са резултатите. И правата върху интелектуалната собственост всъщност е, играе особено важна роля, както по отношение на економическия резултат на въпросните предприятия. 39% е, освен това от БВП е, може да се каже, че се дължи именно на тези защитени права върху интелектуалната собственост. 35% пряко или непряко, в крайна сметка, се отразяват на заетостта. И освен това, за търговията процентът също е много висок, а за външната търговия около 90%, повече от 90% е свързана с защитените права. Ние е, е, използваме, както ви казах, е, различни източници, включително и търговски регистри, и е, вписванията в тях, и е, е, разглеждаме нещата както в общоевропейския аспект, така и по отношение на отделни държави членки, за да видим какво е отражението е, върху економическото развитие, БВП и така нататък. И освен това, провеждаме е, изследване за това как гражданите се отнасят към е, правата върху интелектуалната собственост. Е, няма да се изненадате най-вероятно, но все пак ще ви кажа, че е, резултатите, които постигнахме, е, трябва да се имат предвид, естествено, защото те са нещо като доказателство за отношението на е, обществото Обхванахме много е, граждани. Е, методологията, която използвахме е тази на е, Евробарометър. Тя е надежна. Преобладаващата част от гражданите, е, отговаряйки на въпросите, казват, че без е, права върху интелектуалната собственост е, ще има а, някакъв а, неовладян капитализъм, някакъв хаос. А, те смятат, че а, креативността ще бъде нарушена в Европа, ако няма защитени марки, патенти и така нататък. А, но когато а, навлезете в дълбочина и огледате вече индивидуалните отговори, ще видите, че около 30% е, смятат, че когато закупуват, да кажем, фалшифицирани стоки, те един вид протестират срещу а, е, така, а, е, капитализма на пазара, свободната а, пазарна економика и а, по този начин защитават а, а, собствените си интереси. И така, вие виждате, че има определени празноти и слабости в цялата система. Населението в крайна сметка е някъде в задните редове на тази зала, да кажем. И броят на гражданите и тези, които смятат, че ни фалшифицирани стоки, закупени от тях, е, всъщност, е, така да се каже, акт на протест, е, е доста голям. Правата върху интелектуалната собственост играят все по-голяма роля през изминалите повече от 100 години и би трябвало да а, бъдат а, в все по-голяма степен в центъра на вниманието на европейските политици. Ще ви кажа каква е, е общата тенденция и посока. Ние започнахме да наблюдаваме е, на практика щетите в резултат на нарушение на права върху интелектуалната собственост. Седем са секторните изследвания, които бяха публикувани. Последното, мисля, че бе публикувано през юли миналата година. И цифрите действително са красноречиви. Пет са секторите, които бяха обхванати от тези проучвания и тези пет сектора става дума за законна промишленост, която губи е, приблизително около 59 милиарда годишно. И тази загуба се изразява в загуба на пазарен дял. Това е, е, бе изчислено в резултат на методологията, която използвахме на методите, които прилагаме. 59 милиарда естествено са е, около една трета от е, португалското БВП. Ето за там, такива са измеренията на загубите. Нещо по-важно от това е, че това се е, изразява в е, преки загуби от е, работни места, възлизащи на 647 е, хиляди работни места. Тук имаме присъстващи членове на парламента и трябва да кажа, че загубата за регионите се възлиза на около 11,5 милиарда евро годишно. Така че, виждате, като става въпрос за една трета от португалското БВП от това проучване и може би ще можем да достигнем до цялостно, до еквивалент на цялостното португалско БВП или дори до БВП на Испания, докато приключим с изследването. Сега, винаги подхождам предпазливо, когато трябва да обявя конкретна дата за публикуване на проучването, но в следващите месеци ще публикуваме едно много всеобхватно проучване в партньорство с ОИСР, в което, в което разглеждаме разходите от фалшифицирани стоки и също така то ще съдържа важни цифри по отношение на нарушенията. От гледна точка на базите данни, Опитваме се е, да захраним дебата с повече доказателства. Разработили сме една важа, важна база данни, където има над 280 компании, които въвеждат информация, за да се разбере дали става въпрос за оригинален продукт или за фалшифициран продукт. Тя е свързана с публичния регистр и това позволява на службата да разбере дали търговската мярка, която разглеждат, е, е притежавана от е, легитимния собственик или е фалшифицирана. Мисля, че от е, е, обратната връзка, която получаваме от индустрията, става ясно, че тази база данни е изключително полезна. И е, разбира се, за нея си сътрудничим с е, митническите служби. И с Комитета за нарушенията в Европа. Имаме още две бази данни, които разработваме заедно с Европейската комисия, с Генерална дирекция Растеж. Тъй като имам само 10 минути, няма да се спирам много подробно на а, всеки от тези инструменти на базите данни. Мисля, че вече над 10 минути говорих, за това ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Много бяха интересни и тревожни данните, които представихте. Очевидно има огромна потребност от тази обсерватория и е... колегите сигурно ще искат да се изкажат, за да споделят своя опит и също така да разберем каква политика да следваме от тук нататък. Друг важен въпрос е дали има успешен опит в Европа в областта на борбата срещу фалшификатите. Но нека да чуем колегите, които поискаха думата. Колегата Либачка е първата, която поиска да се изкаже. Благодаря. И слушах с голям интерес вашето изследване и вашето изложение. Имам няколко въпроса. До каква степен участвате в преговорите за ТИТИП, защото подходите в САЩ и Европейския съюз в областта на защита на правата върху интелектуалната собственост са различни. До каква степен контролирате, имате поглед върху преговорите? Второ, вие казахте, че най-тревожните данни са свързани с младежите, е, около 20 годишните. Имате ли намерение да осъществявате разяснителни и образователни програми за младежите, започвайки още от началното училище, за да станете наясно с проблемите на правата върху интелектуалната собственост, колегата Трюпел. Благодаря, Силвия. Вие се спряхте на въпроса за нелегалното сваляне на съдържание и че това се прави от младите. От друга страна знаем, че ако имаше много по-добри правни услуги, нещата ще да са по-различни. Каква е вашата оценка? Е, смятате ли, че трябва да има и други е, мерки? Има проучвания, които говорят за намаляване на незаконното сваляне. Може би трябва да имаме законови възможности за съдържание. Освен това, за дизайна и търговските марки. Бихте ли казали няколко думи за това какво правите, за да се съкрати незаконната употреба? Има ли други желаещи или пък да дадем възможност за отговор и след това? Аз имам един въпрос, свързан с вашите правомощия. Вие наблюдавате, събирате данни, сравнявате данни, извършвате координационна и разяснителна дейност, разработвате показатели също така правите, опитвате да анализирате въздействието на политиката, извършвате една е, активна дейност. Е, към кого адресирате дейността си? Да, разбира се, парламента, комисията, но също така е, към кого адресирате своята си дейност като орган, който следи въпросите на интелектуалната собственост. Е, имате ли нужда от конкретна информация или пък това не е част от е, вашите правомощия? Ще започна с е, въпроса на председателката. В изложението забравих да кажа нещо важно – най-напред парламентът е представен в обсерваторията, в пленарната, в обсерваторията участват, участва частния сектор и публичния сектор. 10, 10 депутати биват редовно канени. Второ, нямаме законодателни правомощия, нито а, предзаконодателни правомощия, но посредством проучванията и събирането на данни, на информация, смятаме, че можем да помогнем. Ние можем да формулираме препоръки по искане на Европейската комисия. Но Законодателните правомощия принадлежат на Европейската комисия. Същото въжи и за преговорите по трансатлантическото партньорство. Комисията може да ни предостави информация, ако желае, но ние не следим преговорите по ТИТИП в областта на правата върху интелектуалната собственост. Ако комисията пожелае конкретна информация, ние сме на среща. Да, имаме много проблем, проблем, програми, госпожо Либачка, за да е, достигнем до младите разработили... Има, създали сме един фонд от 1 милион евро за кампании на национално ниво, но под егидата на Европейския съюз. Тези проекти могат да се извършват както от обществения, така и от, честни, от частния сектор. Разбрахме, че е, вече е, предстоят първите е, проекти за осведомяване на младежите. Създали сме един младежки съвет за интелектуална собственост тъй като установихме, че е, основната група е между 16 и 24 години и решихме да разработим едно табло, е, което да ни позволява да е, следим тенденциите и да видим през какви канали, през какви информационни канали се минава. Младежите например, използват много по-голяма степен социалните медии. Ние работим с тях в социалните медии и адаптираме своята комуникация към тази, която използват младежите. Младежите мразят негативни послания. Ние им представяме успешни примери за това, е, как, е, как, как е, са помогнали правата върху интелектуална собственост на определен а, е, е, творец. Например, можете да проверите по Idea Power, за да видите а, пример за кампанията. Ние обмисляме да стигнем дори до а, по-ниска възрастова група. Младежите свалят информацията много по-бързо от нас. Ние искаме да работим и с европейските училища, за да видим как гледат те на проблемите. И на тази основа да се опитаме да намерим решение. Госпожо Трюпел. Какъв беше първият ви въпрос? За законовите, за, за законното съдържание, законовия достъп, законовите альтернативи, това въздействие, има ли някакво въздействие върху незаконното сваляне? Ето това беше тази част от реща, която не можах да произнеса. В е, един доклад от 2013 година беше установено, че за периода 2008-2012 година незаконното сваляне в Норвегия на филми, телевизионни програми е било съкратено наполовина. Незаконното сваляне на музика беше намалено още повече. Основната причина са законните, законния достъп, възможност за законен достъп, Netflix, Spotify и прочее. Разбира се, има област, в която цялостно европейско изследване все още липсва, но законовият достъп е понякога е, недостатъчен, е, разпокъсан. Е, заедно с това има бързи промени на пазара, които са в правилната посока, но не всички страни са равни по отношение на наличното съдържание. Това, държ... това се дължи на различни причини. Равният равнопоставеността в достъпа е важен въпрос, когато имаме предвид, че според младежкото табло, 30% от младежите са посочили, че с основните причини за използването на незаконни източници са, че те са достъпни много по-бързо, много по-лесно и дават много по-бърз, много по-голям избор. Всички тези причини се изтъкват повече от мъжете, отколкото жените. Всъщност въпросът беше зададен и от госпожа. Има някаква рационалност. И в а, отговор на вашият въпрос, данните не са пълни, но а, тенденциите са ясни. А, законовият достъп влияе, или поне младите го казват, и ние нямаме основание да ни вярваме. Що се отнася до останалите права върху интелектуалната собственост, както казах в първоначалното си изложение, ние се стремим да помогнем на правоохранителните органи в борбата срещу фалшификатите. Ние не сме оперативен орган, нито пък сме политически такъв но предоставяме всичките си възможности на разположение на оперативните и законодателни органи, за да свършате по-добре работата. Благодаря. Колегата Граматикакис поиска думата. Заповядайте. Окей. Okay. Okay, ah, it does ah, work. Okay. Ε, eh, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ερώτηση της Προέδρου. Благодаря. Въпросът ми е свързан а, с, с въпроса, който председателката зададе. И мисля, че отговорът, който дадохте, не беше удовлетворителен. Оратора каза, че в известна степен има независимост, но тя не е пълна и е, има европейски е, депутати, има конкретен бюджет и предвид кризата, в която се намираме, трябва да кажа, че отговора не беше достатъчен. Необходими са ми повече е, данни относно връзката с е, Европейската комисия. Позволете е, да задам и един друг въпрос. Бях много впечатлен от изследването, по-специално е, два-три елемента от него. Ако добре помня изследването, 38% от младите хора, които свалят незаконно филми, смятат, че това не е погрешно, тъй като те ги свалят за лична употреба. Тоест, те не смятат, че по някакъв начин на накърняват. Друга важна цифра беше, че около 35% от младите хора смятат, че първите резултати в електронна търсачка са най-законните. Аз смятам, че младите хора са достатъчно интелигентни и че тук е по-скоро въпрос на някакво недоразумение. Нещо, което и други колеги споменаха. Какви са мерките, които обсерваторията предприема, за да се справи с нарушенията върху интелектуалната собственост? Казахте, че не разполагате с конкретни мерки, но смятам, че този въпрос е много важен за творците. Благодаря. Грация. Благодаря, Йоргос. Мисля, че ще бъде интересно да отговорите на последните въпроси. Трябва да кажа, че обсерваторията следва модела на управление на една агенция. Така е. Е, Европейската е, служба за интелектуална собственост е, е служба със собствен бюджет. Но тя има и конкретен модел на управление. В нея има представители на частния сектор, а и на публичния сектор на държавите членки и на Европейската комисия и на Европейския парламент. Надявам се, че това оточнява модела на управление на службата. Сега, не мога да кажа дали младите хора са глупави или не са глупави. Но резултатите са ясни и са верни а резултатите не са и добри. И ако не предприемем нищо, те ще продължат да се влушават. Те са в ущърп на творците, на авторите, но не само и на тях. Ние правим каквото можем в рамките на нашите правомощия, но трябва да се знае, че ние не сме оперативен или правоприлагащ орган. Ние повишаваме осведомеността. Ще ви дам един пример. В Европейския съюз проведохме едно проучване, за да разберем как създаването на иновация и защитаването му се урежда в училищата. предвид най-добрите практики, които съществуват в тази област в света, като например в САЩ, в Южна Корея и някои скандинавски страни. Какво правим тук? Заедно с генерална дирекция РЕАКТ която отговаря за образованието, се опитваме да изградим две мрежи. Една за преподаватели, другата за учениците. Цели се да се разработят инструменти, които да се използват в класната стая и да са в полза на учениците. Също така създаваме един агрегатор на правното предлагане, за да може хората по-лесно да знаят къде могат да намерят законно предлагане на това, което търсят посредством онлайн търсачка, например. И сега разработваме нещо ново, е възможност да се задават въпроси относно авторското право. Нещо, което ме изненадва, че до сега не съществува в Европа. Защото ако искате да се ориентирате в лабиринта от авторско право в 28 държави членки, трябва да кажа, че за мен е много сложно. А със сигурност е сложно и за млад човек на 12, 14, 16, 18 годишна възраст. Така че правим каквото можем. но отговорността е по-скоро върху вашите плещи, не върху нашите. Не сме идеални, но се опитваме. E Благодаря. Никой не смята, че вие сте полицейски е, или законодателен е, орган, но вашата дейност е авторитетна. Данните, които цитирахте, проучванията, които представихте за мащабите на нарушенията, говорят е, колко работа предстои. И е, тази работа, работата, която ще се върши, трябва да се върши на емпирична основа е, трябва да се предложат нови модели, нови бизнес модели, гарантиращи възможности за а, законен достъп. Ако има други. Ако има потребност, могат да се събират допълнителни данни. Това не е последният а, последния шанс. Аз питах кой иска думата и сега един по един заявявате. И когато питам кой иска да се изкаже, ми каже, сега давам половин минута на колегата Неков, но тук вече повече няма да приемам заявки. След 5-6 минути трябва да приключим. Добре, оценявам го. А, имам само един кратък въпрос като млад човек. Как смятате да обърнете тенденцията? По-скоро в България младите хора а, смятат а, начина на торен сайтовете и по-лесния достъп да се изтегли информация по, по незаконен начин става много по-лесно, отколкото по законния начин. И а, младите хора, които а, теглят а, филми по незаконен начин през торен сайтове, те нямат а, гаранция, че реално ако си платят, тези пари ще отидат в а, а, хората, които притежават правата, а няма да отидат в, в някаква структура, която е външна, която ще печели като а, доставчик на, на тази услуга. Така че реално се получава, че пътя до незаконния път е много по-кратък, отколкото законния път, тъй като там трябва да се въвеждат кредитни карти, много хора нямат кредитни карти и така нататък. В тази насока е въпросът. Благодаря. Grazie. A questo punto chiederei se c'è eh, un intervento della Commissione, sempre molto sinteticamente. Commissione, иска ли е, да, да каже Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, е, информацията, която е, предоставя обсерваторията за нас е изключително важна. Тя е всъщност основата, на която бихме могли да направим изменения в нашата директива и освен това, по този начин бихме могли на основата на тези данни, които получаваме от обсерваторията, да набележим и допълнителни действия във връзка с прилагането на законодателството. много важно е, естествено, отдолу нагоре да обхванем и обществеността, но и всички компетентни органи в държавите членки. Имаше много кампании за сенсибилизиране на обществото, е, много е, е, послания в смисъл на това колко големи са щетите в крайна сметка за обществото и за данакоплаците също, не само за ощетените автори или предприятия. Е, но, вярно е, младите хора всъщност е, малко по-трудно възприемат негативните послания е, и все пак облегчението при едно бързо сваляне на информацията и съдържанието е голямо. Много важно е, естествено, средствата които могат да бъдат отделени и да се използват за защитаване на дизайна. Трябва да помислим естествено и за някакви стъпки, които ще допринесат за въздържане на включително и на младите хора от така, незаконните действия. Работим съвместно с обсерваторията и с държавите членки, за да видим как може да се подобри положението на практика и най-вече да обменяме положителен опит, най-добри практики. Много се надявам, че ще можем да продължим в този дух съвместно с обсерваторията и ОХИН. Благодаря за този интересен въпрос. Да, би било хубаво да се направи конкурс сред младите, които да разработят да доразработят един дизайн. И това като начин за борба срещу, срещу фалшификатите. Искам само да отговоря на въпросите. Младежите свалят незаконно, но се плашат. Плашат се от сваляне на вируси, от кражба на кредитни карти. Да, ние работим, за да видим какви са процентите на сайтовете, където има опасност от зараза на компютъра. Също така да можем да предоставим данни на младежите и да им кажем това, което правите не е невинно, то е свързано с опасности. Също така е, има меморандуми за разбирателство с Европол, ще подпишем такъв и с Евроюст и ще предоставим половин милион на Европол за създаване на координационен център за борба срещу нарушение на правата върху интелектуалната собственост на интернет. Това са само част от мерките, които предприемаме. Много ви благодаря. Мисля, че това беше много интересно. Не се колебайте да ни изпращате това, което би могло да ни бъде полезно, особено в областта на творческия сектор аудиовизуалния сектор и всичко това, което е част от нашите своите компетенции. При всички случаи е необходимо да се намерят положителни форми в областта на осведомяването и разясняването. Всичко това може да бъде много полезно. Данните, които събирате, са много ценни за нас. Ще ги предоставим на всички колеги. И така ще запазим канала за комуникация открит. Bene, colleghi, qui continuiamo con i nostri lavori. Колеги, продължаваме работа. Сега точка 10 от дневния ред. Размяна на мнения с докладчик Андрея Боксор. Оценка на стратегията на ЕСА за младеща. Знаете, че това е стратегия стратегията 2010 и 2018. Аз мисля, че това ще бъде повод за нас не само да активираме канал с младежите. Знаем също така, че носим огромна отговорност във връзка с политиката за младеща, за да бъде тя ориентирана към техните очаквания, е, и резултатите и подходът е, мейнстриминг, е, хоризонталния подходът към включване на тази политика във всички политика не бива да остане само на думи. Давам думата на колегата Боксър и след това ще дам думата на докладчиците в сянка и след това на всички останали. Благодаря много, Сирво. и ще говоря на унгарски. Fiatalok által képviselt humán és társadalmi tőke jelenti Európa egyik legnagyobb erőforrását. Смятам, че е, хуманният капитал на Европейския съюз е много важен за бъдещето на Европа. Е, мисля, че в това отношение няма е, различия между нас. Трябва да полагаме усилия така, че този потенциал, най-вече младежите, да бъде запасен. Младежите бяха всъщност жертвата, така да се каже, на економическата криза Делът на безработните сред младите хора нараства. Е, те на практика не могат да участват в живота на обществото и е, много често е, са жертва на радикализацията. Много важно е стратегията за младеща на Европейския съюз да продължи да се развива бързо е, трябва да извършваме преглед. Ние знаем, че младеща е, и политиката в областта на е, така, по отношение на младежите от компетенциите на националните държави и би трябвало да използваме всички възможности по време на срещи на министрите, които отговарят за младеща да очертаваме насоките, да предлагаме различни варианти за решаване на проблемите и за успешно развитие на стратегията. Но в крайна сметка на национално равнище министрите отговарят за изпълнението на съответните мерки. Налице са различни инструменти, които би трябвало да се използват по-голяма степен. Държавите членки имат различни проблеми. Затова не можем да предложим панацея за всичките 20 28 държави членки. Е, но е, сред е, доста големия спектър от инструменти държавите членки могат да подберат това, което е най-подходящо за тях. Следващият период е до 2018 и той обхваща както професионалното обучение и образованието, така и предприемаческия дух, е, социалното включване, е, творчество, креативност, култура е, и други, общо 8 сфери, които са приоритетни за стратегията. От една страна се обхваща и образованието, обучението, от друга страна и пълноценното участие в обществения живот както и шансовете за професионален старт на пазара на труда. Радикализацията а, ни създава много тревоги в последно време и същевременно в резултат на анализ установяваме, че има много неща, които бихме могли да свършим. А, на всеки е, три години а, е, извършваме преглед на стратегията за младеща. А, Йоргус е, е, бе последният, който работи по е, прегледа на стратегията за младеща на Европейския съюз и ето аз сега съм така да се каже вървя следвайки неговите стъпки. В момента ние вече е, разполагаме с съвместния доклад на съвета и на комисията за 2015 и също времено с обновената рамка за европейско сътрудничество по тези въпроси до 2018 година. На тази основа аз всъщност разработвам нашето становище. Има много информация в това отношение, която е от различни надежни източници и По отношение на образованието и обучението може да се каже, че има вече положителни тенденции, независимо от различията между отделните държави членки. Нещо се отнася до преждевременно напусналите училище, тенденцията също е положителна от 18 до 25 години е, процента доскоро беше 11,5. Е, Испания, Малта, Румъния е, разреши, но в момента забелязваме намаляване на тази бройка. На незавършилите образованието си. 37% и повече от 37% е процента на завършилите висше образование. Това са обикновено хора между 25 и 35. Между 20-24 години младежите имат в по-голямата си степен средно образование и независимо от е, това, че има различия между държавите членки, средният процент на е, хората, е, които са се дипломирали сред младите хора, е добър. Не можем да се оплакваме в това отношение. Важно е, естествено, да имаме предвид, че има и млади хора, които са, така да се каже, свръхквалифицирани. квалифицирани е, и понякога и по тази причина не могат да намерят е, подходящо работно място. Е, същевременно пък има други, които разполагат с диплома, завършили са някакво образование, но не могат да намерят работа, тъй като очевидно се търси други квалифицирани работници или служители. Налага се преквалификация. Има онлайн платформа предназначена именно за млади хора. Е, е, създават се възможности за участие в е, обществения живот, за политическа ангажираност на младите хора, така че те да не бъдат изолирани, а да участват активно в живота на обществото и да познават добре и политическите си права, за да могат да ги ползват. Много важно е, естествено, млади хора да се включват в различни клубове или организации или мрежи и да общуват помежду си. Е, това е, е една в момента положителна тенденция, която ни радва. Така че гражданския ангажимент и участието на младите хора в живота на обществото се увеличава е, Забелязваме обаче и нещо друго. Младите хора все по-трудно и на по-късна възраст решават да започнат работа като самонаети, да поемат, така да се каже, инициативата за работата си в свои ръце Е, имахме много висока е, е, проценти на безработица, 32,9. Междувременно вече тя доста намаля, около 20, малко, плюс-минус 20%, но все пак продължава да бъде тревожно висока безработицата в някои от държавите членки. 90 милиона са младите хора в Европа. 8,7 милиона са трайно безработни, дългосрочно безработни и повече от 7 милиона са така наречените ниц. Това са хората, които нямат нито образование, е, никакво, е, нито средно, нито професионално е, училище са завършили. И освен това, около 27 милиона от младежите са застрашени от бедност. Доста от е, младите хора са застрашени от маргинализация. Тъжна е констатацията, че все още няма е, много млади хора, които да участват е, активно в живота на обществото. Хубаво би било не само да ги включим в различна обществена активност, но и да им дадем повече професионални шансове, да им дадем възможности за професионален растеж и на тази основа вече те ще могат и да създадат семейство и да се чувстват пълноценни членове на обществото и да допринасят със своя труд за економическия растеж. При оценката на стратегията за младеща трябва да гледаме на бъдещето. Подготвили сме предложения за това как е, бихме могли да допринесем за намаляване на е, младежката безработица, как можем да подобрим живота на младите хора, как можем е, да допринесем за равни шансове и за по-голямо включване и много важно как да противодействаме на радикализацията сред младите хора. Европейските държави е, носят е, голяма отговорност в това отношение и затова е необходима координация в действията им. Необходими са конкретни мерки Именно държавите членки са тези, които би трябвало да предприемат конкретните действия в тази сфера. Моят доклад е, е, е структуриран е, по сфери. Няколко са разделите. От една страна възможности за финансиране на проекти за младеща, е, Еразъм Плюс, Европейския социален фонд, е, инициативата за заетост е, сред младите хора. Освен това, ще се спра и на възможностите държавите членки да предприемат конкретни мерки във връзка с инициативата за заетост за младежка заетост, както и младежката гаранция. Освен това, вярвам, че трябва да кажем нещо и за инструментите, които могат да се използват за създаване на работни места или за запазване на работни места, които да се предоставят на млади хора, както и за възможностите за самостоятелна професионална реализация като самонаети или предприемачи. От една страна възможностите на пазара на труда, от друга страна знанията и уменията, квалификацията на младите хора. Тук трябва да помислим за стипендии и друг вид подобни инструменти. Заетостта е много важна тема, както и е, предприемаческия дух, предприемачеството и е, способността на предприятията да предлагат работни места, стажове, е, обучение на млади хора. Освен това, ще се спра в друг раздел на активното участие на младежите в живота на обществото. Като тук все още не разполагам с достатъчно статистически данни, но мисля, че трябва да се използват и социалните мрежи, и новите комуникационни технологии. Освен това, социалното включване, е, естествено здраве, е, социална сигурност, е, спорт ще бъдат включени в доклада. Трябва да подчертаем и значението на местните и регионалните организации, на младежките мрежи. Тук е, ще трябва да Подчертаем и необходимостта от едно с е, тясно взаимодействие на семейство, е, църква, училище. В това отношение и младежките организации играят много важна роля, както и властите на местно и регионално равнище. Благодаря ви. Thank you. Thank you so much. Благодаря много. Мисля, че ни предстои много работа по един доклад. Той съдържа множество елементи и има множество елементи, които трябва да бъдат доразвити. Вие споменахте за структурирания доклад за структурирания диалог. Имаме нужда от партньори. Смятам, че трябва да видим кои са проблемите и, и какви са и възможностите, които младежите могат да използват. и аз ще дам своя принос към този много важен доклад. Ще дам думата на трима докладчици в сянка, колегата Неков, след това Джамбаски. Господин Неков, заповядайте. група и от 30 секунди, както ме даде сега. Уважаеми колеги, в качеството на докладчик в Сянка и преди всичко като млад човек бих искал да обърна внимание на няколко а, основни момента. Преди всичко, а, при изработването на младежки политики трябва да се вземе под внимание и мнението на младите хора. Точно поради тази причина и поради това мое убеждение веднага се запознах с доклада в Сянка на Европейския младежки форум който дава оценка на приложението на младежката стратегия за периода 2012-2015 година. Напълно споделям техния анализ по няколко направления и сега искам да кажа няколко проблема, като съм ги разделил в три категории проблемите и после предложения за решение на тези проблеми. на първо място подкрепям твърдението, че липсва синергия между младежката стратегия и останалите европейски стратегии, политиките за младежта не могат да функционират самостоятелно. В стратегията за образование и обучение 2020, например, дори няма позоваване на младежката рамка за сътрудничество. Бих казал, че дори че това е изненадващо, защото образованието и обучението е сред 8-те водещи секторни политики в младежката стратегия. На второ място, докладът посочва, че 57% от младежките организации смятат, че тяхната експертиза не се взема достатъчно под внимание при изработването на младежките политики. И точно по този начин ние отказваме младите хора да дават инициативи и после търсим начини как може да стигнем до тях. А, тук предлагам да има обратна връзка и когато се вземе някакво от тяхно становище на младежки организации, те да бъдат уведомявани. По този начин те ще се почувстват много по-привързани към политиките на европейско ниво. А, Що се, третия основен проблем, що се отнася до съвместния доклад на комисията и на съвета, той извежда на преден план някои тревожни тенденции. Нивата на бедност сред младите хора са на много по-високо ниво от това на цялото население. От една страна, от друга страна наблюдаваме още един феномен. Младите хора от мигрантски происход и беженците са в пъти по-засегнати. Те вече са тук, те вече живеят в нашите общества, така че наистина трябва да приложим една политика на приобщаване и на интеграция. Преходът от образование към първа работа става все по-труден, въпреки всички мерки, които се правят на този етап и редица млади хора са склонни да приемат позиции, които не отговарят на техните квалификации. И сега, както ви обещах, няколко предложения за решения. Аз отстоявам тезата, че за да се повиши пригодността за заетост, на младите трябва да се работи основно в няколко посоки, които да залегнат като приоритети в, стратеги... в стратегията за следващите три години. Първата е целенасочено инвестиране в хоризонтални умения и компетенции като предприемачество, учене на чужди езици и а, още от ранна възраст осигуряване на, на мобилност. По този начин в а, рамките на Европейския съюз ще може да осигурим едни хора, които са много по-можещи, по-знаещи и по-лесно да се преобщават към нови среди към динамичността на глобалния свят. А, отделно, като а, втори компонент за като предложение за решение. А, аз мятам, че валидирането на уменията, придобити чрез неформално самостоятелно образование, трябва да бъдат популяризирани още повече. А, още повече аз лично искам популяризирам тази инициатива с мрежата Solidar. В края на миналата година направихме точно една такава инициатива да популяризираме валидирането на неформалното самостоятелното образование. Още повече, че до 2018 години до 2018 година по препоръка на съвета от 2012 година той задърж... да... съвета задълж... задължава държавите членки да изработят а, тези системи за валидиране. Тук мога да отбележа, че държави като моята родна България а, значително изостават, други държави се справят по-добре, но на базата на тези стратегии ние може да признаваме нови типове компетенции и умения наред с това новата ситуация с мигрантите, високите нива на безработица и недостига на умения изискват нови адекватни решения. Аз поделям виждането, че потенциалните ползи от валидирането трябва да обхващат по-широк кръг от групи. Неформалното и самостоятелното учене би могло да бъде ефикасен инструмент за по-бързата социализация и интеграция на младите хора с мигрантски происход в нашите общества. Смятам, че това трябва да, бъде, да залегне в доклада на Комисията по култура и образование и на колегата Боцкор, където сподели за предприемачеството. Смятам, че също трябва в тази област да, да засилим а, а, съдържанието на доклада. Благодаря за вниманието и съм на среща за въпроси. dare la parola благодаря. Давам думата на колегата Джамбаски. След това Марагал. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Бочкор, уважаеми колеги. Темата за младежта и проблемите, с които тя се среща, е изключително важна. В държавите членки от Европейския съюз младите хора се намират в много затруднено положение и някои от тях смятат миграцията за единствен свой изход. Дори днес нашата комисия в много от обсъжданите доклади темата за изтичането на мозъци беше засегната неколкократно. Ние не желаем това да продължи да се случва. За ситуацията в Европейския съюз говорят много статистически данни. Над 5.3 милиона европейци на възраст под 25 години не успяват да си намерят работа. Европейския съюз твърди, че младежката заетост е приоритет и работи за различни младежки политики, които да подобрят състоянието на нашите младежи и да гарантират тяхната заетост. Един пример за това е така наречената гаранция за младежта или младежка гаранция. Този сравнително нов инструмент цели да гарантира че нито един европеец на възраст по 25 години няма да остане без възможност за работа, стаж или обучение за повече от 4 месеца. Това звучи твърде оптимистично и изпълнението му надали ще бъде постигнато, но всяка една стъпка в тази посока е добре дошла и трябва да бъде насърчавана и поощравана. За да бъде постигнат максима... минимален резултат обаче и за да бъдат подобрени възможностите за развитие на младите хора, трябва да изберем правилните политики и трябва да следим за тяхното прилагане, както смятам, че ще направим и с този доклад. Приложението, преразглеждането на дадена политика е гаранция за нейния успех и аз приветствам всички доклади, при положение, че нашата, е, които нашата комисия е предприела. Нещо на което трябва задължително да обърнем внимание в нашата оценка и гледната точка на младежките организации. Те са тези, които се предполага, че имат пряк достъп до, до младежите, до техните проблеми, възгледи, желания и намерения. Техните идеи за справяне с моментната криза са много важни и трябва да бъдат чути младежката политика трябва да остане приоритет и останалите свързани сектори. С нетърпение очаквам проект, проекто доклад на госпожа Бочкор. Благодаря ви за вниманието. Грация. Грация, колега Благодаря. Сега ще дам думата на колегата Марагао. Благодаря много, господин председател. Не можах да изслушам цялото ця, встъпително изказване, за което се извинявам, но мисля, че сега ще се огранича в рамките на общия дебат. На английски има един израз, който според мен може да окачестви политиките за младите хора и за младеща като цяло – Важно е да се постави акцент върху този проблем. Правим го от известно време особено предвид финансовата част. Говорим за различни фондове, младежка гаранция, Erasmus Plus и много други програми. След което обаче трябва да видим какви са практическите резултати от всички тези програми. Е, ако го направим, ще видим, че е трудно да се даде количествено изражение на рентабилността на тези програми, на възвръщаемостта, особено в областта на безработицата в много държави членки на Европейския съюз. Тук говорим само за европейски фондове, но Ако вземем предвид и усилията, която всяка държава членка полага със собствени ресурси, то тогава мисля, че публичната политика в тази насока е твърде слаба и има какво да се критикува в нея. Важно е да сближим повече съществуващите програми които се отнасят до политиките за младите хора. На второ място, много важно е да разработим общи показатели за Европейския съюз, но не вече познатите показатели за оценяване на настоящата ситуация, като например нивото на безработица. Важно е да се види какво е развитието и потенциала за развитие предвид изходната точка във всяка страна, за да може да се разбере разбере по какъв начин да се внесат промени. На трето място трябва да се установят критерии за по-голяма гъвкавост, т.е. да се приложи принципа за субсидиарност, за да може всяка страна и всеки регион да проявява гъвкавост, когато го прилага и когато използва фондовете като източник на финансиране, фондове, които понякога са твърде негъвкави. И за да може да се отговори за, на специфичните ситуации. По въпроса за бюджета не успяхме да заделим повече средства за тези инициатива, но аз мятам, че ни е необходима повече информация. Все още очакваме резултатите от оценката в държавите членки. И госпожо председател, ще завърша с изпълнението на тези фондове това изпълнение се бави твърде много в сравнение с спешната ситуация, в която сме в момента. Трябва повече европейски е, бюджет и държавни бюджети за тази цел, повече сближаване на програмите и едва тогава можем да ги консолидираме повече, но да се вземат предвид спецификите на държавите членки. Също така държавите членки и комисията трябва да имат реални и конкретни цели относно промените в областта на образованието, заетостта и така нататък. Мисля, че това е правилният път, по който трябва да поемем, за да за да сме успешни, това трябва да е в доклада. Сега ще помоля колегите, които се изказват да бъдат много кратки. След това ще дадем думата на комисията, след това докладчикът. Тоест, е, имаме още 15 на минути. Благодаря много, ще бъда много кратка. Действително, докладчицата представи доклада по един много изчерпателен начин, направи много предложения. Направи много предложения. Благодаря ви много. Докладчицата представи доклада по един много изчерпателен начин. Трябва да знаем точно какви са програмите относно младежката гаранция, които могат да спомогнат за намаляване на безработицата в регионите. Програма Еразъм за младите хора може да спомогне за това те да намерят работа по-нататък. Също така става ясно, могат да станат по-ангажирани в обществото, като например да участват повече в изборите. Интересуваме да разберем какво правят организациите на европейско равнище. Кои са тези организации, които са ангажирани за бъдещето на младите хора? Знаем, че имаме е, Европейски парламент за младите хора. Има и много младежки организации, които извършват редица дейности и е важно най-младите също така да разбират какво е Европейския съюз като едно пространство за тях. По този начин ще бъдат по-ангажирани в него и ще има по-голяма надежда за бъдещето. В момента сме в много трудни времена и трябва да Подкрепяме тези, които искат да са активни, да се ангажират, да участват, за да проследим ефикасността на различните ресурси, както казаха и другите докладчици. Е, Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek. Először is е, Bocskor asszonynak. Благодаря. Съвсем накратко искам да добавя нещо към това, което беше казано. Най-важното е, че младежката политика не може да съществува без субсидиарност. Не можем да приемем а, стриктни правила за младежите в бъдеще, можем само да излезем с. А, препоръки. Освен това, е, нека да споменем е, Еразъм, глобализацията. Колко души участват там е друг въпрос. Но местните общности трябва да са свързани помежду си, което е изключително важно. Защото ако не можем да осигурим корени на младежите, до никъде няма да стигнем. Когато говорим за младежите, нека да имаме предвид, че когато те са в училище, когато когато те са ученици, имаме по-силни възможности за въздействие, но когато напуснат училище, те вече са сами. Е, няма толкова специалисти, които да работят с младите, които вече напускат е, училище. Е, е, има, разбира се, полиция, но не е но нямам предвид полицията. Ние трябва да работим за превенция и е, когато работим с полицията, имам целта ни трябва да бъде именно превенцията. Нека да обърнем внимание на факта, че за младежите е изключително трудно да направят първата си стъпка в професионалния живот. Това е първата стъпка към тяхната самостоятелност. Това е изключително важно и трябва да обърнем внимание на този въпрос в доклада. Сега ще дам думата на ръководителя на отдел по младежка политика. Благодаря от името на Европейската комисия. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за много точното представене на ситуацията с младежите и приоритетите, които трябва да бъдат предмет на внимание. Второ, изпълнението на една младежка политика се извършва предимно на местно и регионално ниво. Задачата на Европейския съюз е да подпомага и допълва дейностите на национално ниво. Защо? Какво е нашето място тук? Ние помагаме за координацията за да се е, реализират е, дарбите на младежите и второ да създадем една среда, в която е, младежите да се развиват. Ето защо разработихме Европейската младежка стратегия и с радост можем да докладваме, че сме постигнали значителен напредък. Сега, е, къде има информация, Европейския младежки доклад за онези, които биха искали повече информация и има а, е, два работни документа за ситуацията на младежите, изпълнението на младежката политика и съвсем наскоро ще предоставим онлайн младежки монитор, ЮС монитор, където ще има съвкупни данни за Европейски съюз по 41 показателя, както и за всяка отделна държава членка. Следващата година ще се представят първите глави на Youth Wikis, където ще получите информация за изпълнение на младежката политика в различните страни. Хубавото е, че чрез младежката стратегия сега успяхме да направим така, че всички държави членки да имат младежка политика. Наскоро 11 страни разработиха такава политика и има такава политика и на местно и регионално равнище. Това е много положително. Вторият елемент е, че трябва допъл... е, че постигнахме споразумение с съвета в рамките на младежката стратегия да се разработят плановете на съвета, които допълват приоритетите с конкретни факти на национално ниво. Третият елемент е, че инструментите, които сме разработили, започват да дават много добри резултати, но има нужда от допълнителна корекция и приспособяване. Тук ще спомена два елемента. Първо, и няколко оратори споменаха това, формалните и неформални умения, които трябва да бъдат признати. Проекти, при които хората, младежите се учат в процеса на работа, е нещо, което трябва да се признае. Има хиляди а, програми, но те трябва да, но все още трябва да бъдат освоени. Последното е свързано с участието. Младите вече не участват в, в традиционните форми на демокрация, на гласуване. Това е една част от картината. Втората част е, че младите е, проявяват силен интерес към политиката и искат да участват, само че инструментите, които са, е, сме разработили, не ги интересуват. Ние искаме да ги обучаваме за инструменти, които не ги интересуват. Искаме да видим какви инструменти е, харесват те и да се адаптираме. в структурния диалог е, и приемам това, което каза един от ораторите, а именно да дадем допълнителна информация на младежите какво правим с техните препоръки, какво правим с техните предложения. Второто, което искам да кажа, или последното, един милион инициативи инициативи за връзка с младежите, които обикновено не участват в демократичния процес, за да им дадем лесна възможност да изразят мнението си и да им дадем своята обратна връзка. Ще спра тук. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много. Интересно е това, което казахте. Сега разполагаме с 5 минути. Сега Джон Уилкъм е пред представител на Младежкия на европейски, а, а, европейски младежки форум. Много малко време имаме. Благодаря, госпожо председател. Много се радваме, че а, толкова голям брой членове на Комисията по култура са забелязали нашия доклад. Той допълва работата на Европейската комисия. Ние смятаме, че е много важно да се разработи младежката политика заедно с младежите на всички етапи, от оценката до изпълнението. Само по този начин може да се оползотвори опитът на младежките организации. Ние много искаме да работим заедно с Комисията по култура по този доклад, за да се изгради взаимодействие между различните стратегии и младежката политика да стане хоризонтална и включена във всички стратегии. Също така, за да, да, за да се координират по-добре националните политики, да се разработят критерии, които да осигурят сравнимост, да се привлекат младежите и техните организации на всички нива на разработване на политиката, като се започва с местното ниво, което е най-близко до младежите в цяла Европа. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Докладчикът и докладчиците в Сянка показаха, че са прочели много внимателно доклада. И тук приемаме един новаторски подход за съвместна работа. Да, давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много сърдечно на всички колеги, които участваха в дискусията. На първо място на докладчиците в Сянка. Благодаря им за идеите. Е, за предложенията и от сега вече се радвам на едно добро сътрудничество, в резултат на което надявам се ще подготвим един добър доклад и много се надявам, че ще продължим да работим с Младежкия форум. Eh, allora, il, il draft report Проекто доклада ще бъде представен 18-19 април. След това ще има и дати за изменението, но за сега най-важната информация е тази. Благодаря на всички. Благодаря на докладчика, на форума, на докладчите в сянка, на секретарията. Сега чакаме комисарията предстои да пристигне. Пет минути почивка искате ли? Денят беше дълъг. Надявам се да се увеличи броят на присъстващите колеги. И така, пет минути е, в очакване на комисаря.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 Драги колеги, започваме. Моля, заемете местата си. Съвсем на време. Благодаря господин комисар за присъствието. Много се радвам, че ще имаме възможност за диалог с вас. Много се радваме, че сред нас е комисаря на Врачич за тази редовна размяна на мнения. Това е част от структурирания диалог. Моля за тишина в залата. Следователно, този диалог е много важен за нас, защото настоящата година ще се ще постави в центъра, или поне надявам се в много по-голяма степен, въпросите на културата, аудиовизуалните проблеми, въпросите на младеща, образованието. Знаем, че в, в комисията има интерес към действията след декларацията в Париж. Докладът посвете, посветихме този доклад на многокултурния диалог, много важна тема са новите компетенции за нови работни места в Европа. Тук смятаме, че политиката за образование е в центъра. Защото смятаме, че успехът в бъдеще ще зависи от качеството на образованието. Предстои взаимодействие между генерална дирекция, заетост, образование – освен това искам да ви напомня, че на 24 февруари министрите на образованието ще се спре на тези въпроси с, в присъствието на двамата комисари. През април темата ще се обсъди с двамата комисари. Ние не смятаме, че тук трябва да има дисбаланса между двете теми. Ние работим по авторското право, по преносимостта и смятаме, че трябва да има работа в взаимодействие с генерална дирекция Конекта. Прочетах изявленията на, на комисария по този въпроса. Това не е проблем, това е част от решението на въпроса как да се намери баланса и ние потвърдихме това в диалога с комисията и освен това разбрахме, че през март ще има нова културна дипломация. Ще участват трима комисари, госпожа Могерини, господин Наврачич и комисаря за развитието. Това е много важно за изпълнението на многодишните програми. Това е сериозен дневен ред за тази година, заедно с въпросите за образованието в рамките на програмата за иммиграция. По тези въпроси бихме искали да чуем какви са предложенията на комисията, какво предлага. Ще ви дам думата за 15 на минути, за да ни представите програмата, докъде сме стигнали. След това ще дам думата на колегите за въпроси и отговори. Благодаря още един път, че сте сред нас. Добър ден, благодаря ви много, госпожи и господа депутати, госпожо Коста вие вече представихте основните теми на встъпителните ми думи, така че нека да се спра конкретно на всяка от темите. В... Е, ще започна с програмата за уменията. Според мен това е, ще бъде ключовият въпрос за вас и за нас в комисията. Да, действително, заедно с колегата Мариан Тайсън аз работя по новата инициатива на Комисията за уменията. След няколко месеца ще се представи документа за новите умения и краткосрочни и дългосрочни несъответствия. Само, че не трябва да се ограничаваме до това. Системите за образование и обучение на Европа трябва да се насочат към, към умения, които са необходими за новия тип работни места. В момента системата за обучение и образование не дава добри резултати. Твърде много хора напускат преждевременно училище и твърде малко придобиват достатъчни умения. Недостатъчен брой вишисти придобиват умения, което затруднява навлизането им на пазара на труда. Трудно предизвикателство е да се, да се възпита съответна нагласа и умения като комуникация, решаване на проблеми, критично умение – в чужди езици са част от е, уменията, които търсят работователите. Колкото по-рано в, е, ги освоят е, младежите, толкова по-добре. Откъде да започнем? В класната стая, ако не и преди това. Разработването на уменията трябва да започне в предучилищното образование, да се доразвият в началното образование и да се актуализират в по-късните етапи на живота. Имаме нужда от цялостна програма за уменията, която да излиза извън рамките на пригодността за заетост и професионално обучение. С комисария Тайсън Имаме съгласие по този въпрос и се надяваме да обсъдим този въпрос на 18 април на срещата ни. Има едно хоризонтално умение, което е много важно за мен и то е предприемачество. Един от елементите на програмата за уменията ще бъде да се оползотвори по-добре таланта на младежите, да бъдат научени да, да разчитат на себе си, да, да се засили тяхната издръжливост и способността за а, работа в екип. Вашата комисия разработи а, доклад, в който се говори за обучението за предприемачество. А, наличието на правилни умения помага и за намиране на работа, което е най-добрата гаранция срещу социалната изолация. Само, че трябва да положим още усилия, за да стигнем до младите от всички слоеве и да не позволим на най-уязвимите да се маргинализират и да се радикализират и да попаднат в капана на агресивния екстремизъм. Съвсем наскоро аз ще представя конкретни стъпки, поетият ангажимент да бъде превърнат в действие на европейско, национално, регионално и местно ниво. Нека да очертая накратко някои от инициативите, които ще предложа. Още Например, искам да засилим обмена между държавите членки, за да се види кое дава резултат. Защо радикализацията е общоевропейски проблем и страните, регионите и градовете ще спечелят, ако започнат да прилагат инициативи, които са дали добри резултати на други места. Второ, трябва да използваме в максимална степен средствата и фондовете на Европейския съюз. Програмата Еразъм играе централна роля тук. През следващите години 400 милиона евро ще се предоставят за проекти за насърчаване на граждански ценности и приобщеност. Аз ще ще обявя специална покана за участие в програма на стойност 30 милиона. Това ще е програма за региони, изправени пред проблема на социалната изолация. Някои имат по-голяма нужда от други. Трето, трябва да засилим подкрепата си за учителите. Искам да използвам съществуващите умения по-ефективно и да се разшири техния обхват, например. Възнамерявам да се разработят платформи, които да свържат учители в Европа, учители, които са изправят ни пред подобни проблеми. Ще създам виртуален еразъм обмен между европейски младежи и младежи от трети страни. Скоро ще лансираме пилотен проект за 10 000 младежи. Четвърто. Смятам да учредя специална награда за признаване на уменията и високите спортни резултати. Смятам, че под лица, които са постигнали високи успехи в областта на спорта, следва да споделят своя опит с младежи. Смятам, че трябва да се подкрепи подкрепата за младежите. Те играят много важна роля, защото се свързват с младежите, за да разполагат с нужните умения за борба с радикализацията. Комисията ще разработи специален инструментариум за младежки организации. Освен това, ще укрепя доброволната, добро, доброволческата служба и ще отворя в по-голяма степен за млади хора с по-ограничени възможности. Европейския парламент наскоро прие резолюция за ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието в насърчаване и популяризиране на основните европейски ценности. Искам да благодаря на всички вас и особено госпожа Джули Уорд, за този много ценен принос към нашата работа. Нека сега да кажа няколко думи за интеграцията на пристигналите беженци и мигранти. И тук образованието играе сериозна роля, тъй като тя ще помогне на тези хора да си намерят място в обществото. Комисията подготвя поредица инициативи, за да подкрепи интеграцията на мигранти и бежанци и ще ги представи пролета. Образованието ще бъде в центъра. Няколко държави членки вече въведаха законодателство за осигуряване на образователна помощ и Холандското председателство организира поредица от дейности, така че страните да се учат една от друга. На ниво Европейски съюз ние работим с национални центрове за академично признаване в цяла Европа, за да споделят те своя опит при подпомагане, за да помогнат на беженците в дипломите им да бъдат признати. Чрез Еразъм Плюс ще предложим онлайн езикови курсове и ще положим усилия беженски изследователи да работят в дейности по Мари Кюри. Някой от тях е възможно да се натъкнат на проблеми с на спазване на условията за участие. Ние трябва да положим усилия за укрепване на диалога с партньорите ни в останалата част от света. Културната дипломация играе жизненно важна роля и когато използвам израза културна дипломация, имам предвид съвместно освояване на информация и знания възоснова на равноправно партньорство. Тук вече имаме известен опит благодарение на вашата подкрепа и подготвителните дейности в областта на външните отношения. Има значителен потенциал във външните отношения на Европа и сме наясно с това, че много хора в цял свят – проявяват силен интерес за културно взаимодействие с Европа. Очевидно е, че сега имаме нужда от по-стратегически подход. Ето защо комисията работи по Европейска стратегия за международни културни отношения. Заедно с замест заместник председателя и върховен представител госпожа Могерини, аз искам да създам културна дипломация, която да укрепва позицията на Европейския съюз в света, насърчава културното разбирателство и ни позволява да изградим дългосрочни взаимоотношения, основани на доверие. Културните образователни обмени трябва да бъдат в центъра на нашите усилия. И именно чрез тези преки контакти между хората ние е, обменяме идеи и ценности. Ние, разбира се, ще работим с правителствата, но ще помогнем е, и на дейците на културата в е, дейностите им на място. Нашата стратегия няма да създаде допълнителна бюрокрация. По-конкретно ще допълним дейност на държавите членки, ще а, обединим а, усилията и ще изградим синергии. Вече а, има а, лансирани инициативи на ниво Европейски съюз, например пилотен проект за подкрепа на млади предприемачи от Европа и трети страни. И полагат усилия за по-добра защита на културното наследство в резултат на ужасяващото унищожаване и разграбване в страни като Сирия. Заедно с колегата Пьер Московиси е, обмислям законодателство за вноса на културни е, произведения в Европейския съюз. По-нататък спорта играе важна роля в културната демокрация, затова се създаде работна група по а, е, на а, дипломация. Очаквам препоръките им до края на а, лятото. Що се отнася до спорта, тук а, има доста тревожни новини, а, които като за корупцията в ФИФА, допинга в атлетиката и уреждане на матчовете в футбола и тениса сериозно подкопаха доверието. Парламента прие резолюция, призоваваща за действие, надграждайки върху политиката за добро управление ще те големи спортни организации да поемат ангажимент към добро управление. Така че онези, които искат спорта да се реформира, да заявят това е ясно. Друга важна област, в която комисията ще излезе с предложение за реформа е авторското право. С работата ни в цифровия единен пазар искаме да освободим творчеството и да му дадем поле за изява. Миналата година дефинирахме целите си, тази година преминаваме към действие, особено с законодателни предложения за защитено с авторско право съдържание в цифровата област. Има нужда от баланс между лесния достъп до съдържание за потребителите в други страни и насърчаване на модел, който да се който да се основава на териториално лицензиране на съдържанието и авторските права. Вече имаме един пример, в който има такъв баланс. Това е нашето предложение за преносимост през декември. Надявам се, че споделяте това мнение и документът ще влезе в сила максимално бързо. Заедно с това трябва да направим така, че творчеството да бъде признато. Това означава условия за равнопоставеност и едни същи правила да въжат за всички. Това число цифровите платформи, които използват защитено от авторско право съдържание. Постигането на целите няма да бъде лесно. Европейската комисия обсъжда различни варианти, но искам да бъде ясен ще се погрижа да се придържаме към балансирания подход в областта на авторското право. Е, приветствам резолюцията е, към е, акт за цифрови единен пазар, прията от парламента. Тя потвърждава, че имаме едни и същи цели. Ще работя с колегите в комисията и с вас, за да постигнем тези цели. В заключение, няколко думи за изпълнението на основните ни програми Еразъм Плюс и Творческа Европа. Това е особено важно в контекста на средносрочния преглед на многодишната финансова рамка, където трябва да покажем положително въздействие на тези програми. До голяма степен благодарение на вас имаме две добре финансирани програми. Изпълнението върви по план. В първата си година Еразъм Плюс подпомогна 1 милион души и финансира 18 000 проекта. Програмата е и по-отворена. Над 30% от от 60 000 стипендии за мобилност за преподаватели и студенти бяха предоставени на младежи с по-малка, с по-ограничени възможности. Данните за 2015 година говорят за успех. Тази година в приоритет ще бъдат проекти за основни свободи, активно гражданство, връзка с бежанците и мигрантите има и някои технически въпроси, но ние работим с държавите членки, за да могат програмните умения да се използват по-лесно. Очакваме през следващите месеци нещата да се усъвършенстват. Програмата Творческа Европа вече се изпълнява през 2016 година. Ще лансираме инструмента финансови гаранции творческите сектори ще получат допълнителни възможности, като се открие достъп до банкови кредити в допълнение към безвъзменните средства. От началото на тази година използваме Творческа Европа, за да се подкрепят програми за интеграция на беженците. Госпожи и господа депутати, разчитам на вашата подкрепа във всички тези инициативи. Социалната интеграция и приобщаване на младите е мой виш приоритет. Разчитам на съвместната с работа с вас. Да покажем на хората, че инвестираме в тях е важно, защото това ще е важен, защото това ще определи бъдещето на европейския проект. Знам, че споделяте моето желание за възстановяване на връзката между европейския проект и младите. Е, в миналата година е, обявихме началото на проект за връзка между младежите и Европейския съюз. През следващите месеци ще проведем много дебати с младежите и ви е, приканвам да се присъедините. Сега очаквам вашите въпроси. Uh, Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че всички, които присъстват днес в залата, оценяват тази амбиционна програма, на която сега ще се спрем в дискусията. Става дума за една много мащабна програма, която обхваща и вашия ресор, култура, образование, но и ресорите на други е, комисари, е, които отговарят е, за други въпроси, свързани отново с младежите. И сега започваме с въпросите на колегите и коментарите им. Госпожа Фрайман. Да, много важно е това, че можем да започнем диалог. Благодаря ви за това, че сте тук. Е, важно е естествено да е, помислим за всичко това, което комисията може да направи и което парламента желае. Говорихме за много от е, темите, и които и вие засегнахте. Бих се задълбочила в една от тях, а именно моделите за креативния сектор Както в програмата Хоризонт, така и ЕФСИ, говорихме за различни модели на финансиране, които би трябвало да подобрят економическата структура в Европа, включително и креативната индустрия, като белег за растеж, е, който е, е, също времено се свързва и с много потенциал. Говорихме и с вашата колеги за това как бихме могли по-ефективно да организираме финансирането в сектора култура и образование. Разполага се с определени средства, е, има ли е, съответни стратегии в това отношение е, за ресорите на отделните комисари, така че да се постигне напредък и по отношение на Ерасъм Плюс ние проведохме редица изслушвания и разговори в последно време. Не винаги положителен е резултата от отделните програми. в някои случаи е, се залага повече на висшето образование. Е, Също времено като че ли идеята за координиране на отделните програми излиза на преден план, така че да се мисли не само за висшето образование, но и за други степени в образователната система. Същевременно трябва да обърнем особено внимание и на тенденциите за радикализация. Става дума за е, работа по места, е, не непременно е, така да търсим най-ефектните и най-атрактивните проекти. Много добре беше това, че вие засегнахте във връзка с образованието и с е, така, интегрирането на младежите в живота на обществото и е, проблемите свързани с миграцията, как точно е, можем да интегрираме по-добре тези млади хора, да им предложим необходимите курсове за обучение и на равнище общини и региони. Благодаря, Петра Камерфелте. Да, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар, за презентацията, която направихте. Спряхте се на основните приоритети. Ще говоря за културното наследство. Вие също говорихте за него. Ние в Комисията по култура в Европейския парламент Настояваме 2018 година да бъде годината на културата за Европа. Ние знаем, че комисията поне ръководството на комисията смята, че това не е чак толкова разумно и необходимо и че не съвпада непременно с приоритетите на Европейския съюз, макар че съвета всъщност до голяма степен ни подкрепи в тази инициатива. Е, бих искала да чуя вашето мнение. Държавите членки е, доста са напреднали в подготовката си за е, годината на културата. Така че направо ще ви помоля за бързо решение в това отношение. И сега на второ място ще говоря за Erasmus+. Плюс. Моята колежка преди мен говори за това, че Erasmus+. Плюс е е, успешна програма, но същевременно има и много проблеми. Не само административни и бюрократични проблеми. Е, бих казала, че проблемите е, проистичат в известна степен от това, че просто се игнорира волята на Европейския парламент в някои случаи, а в други случаи просто се върви в съвсем друга посока. Да, вие сам подчертахте, че става дума за запазена марка, която в никакъв случай ние не желаем да се загуби и да потъне. Но ние непрекъснато се сблъскваме с проблема, че на практика всъщност така програма и а, ние смятаме, че а, всъщност а, Прегледа, който правим в момента, показва, че волята на Европейския парламент е тъкмо обратна да продължим с развитието на програмата, но да видим е, какви са грешките допуснати до момента, какви са слабостите и да се опитаме да ги коригираме, така че да приведем програмата в съответствие с действителните нужди. Добре, дали по линия на Еразъм Плюс могат да се финансират и езикови курсове за мигранти? Това е, е другият въпрос. Е, да, е, е, откъде ще вземем парите е въпросът. Е, е, това, че се нуждаем от е, обучение на е, младите хора сред ми, мигрантите, е, да, ако започнем да финансираме чрез Еразъм Плюс. Е, езиковите курсове за мигранти, тогава ще неизбежно си задавам въпроса откъде ще вземем тези пари, е, е, какви други програми ще лишим от средства, за да финансираме тези езикови курсове. Защото средствата по програмата Еразъм Плюс бяха предназначени всъщност за други цели. И така, вие говорихте за различни проекти и за тяхното финансиране ние е, едва ли ще сме много доволни, ако се окаже, че всъщност трябва да се откажем от всичко това, което до сега сме одобрявали и сме е, смятали, че е необходимо. А сега трябва да кажем е, е на е, ръководителите на про- проектите по Еразъм Плюс няма да получите тези пари, защото те отиват на друго място. Така че би трябвало да се потърсят източници за финансиране. Хубаво би било все пак да се помисли много добре и ако имате вече проведени разговори с вашите колеги комисари, моля, кажете откъде ще вземете парите за езиковите курсове на мигрантите. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл. А, тази сутрин е, чухме от докладчика е, за е, стратегията за обучение и образование 2020 година, господин Кремдевски, е, Краснодемски, каква е ситуацията и с тази стратегия. И се радвам, че и вие казахте, че основната цел на тази рамка е да се подкрепят държавите членки в усилията им да разра... развиват системите им за образование и обучение чрез партньорски обмени, обмен на практики и това да е от полза на всички държави членки. Така че, господин комисар, как смятате да се гарантира субсидиарността на националните компетенции в тази област, за да се зачитат те и каква ще е добавената стойност? Благодаря. Благодаря, госпожа Трюбел. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Първоначално имам един коментар от общ характер относно, относно програмите Творческа Европа и Разъм Плюс. През последно време има критики към тези програми, че те са много трудно и сложно приложени, предложими. А предвид и средносрочния преглед на МФР, който е доста сериозно начинание, можем да упростим тези програми, за да се прилагат по-лесно, защото хората продължават да се оплакват от тях и да, е, те биват отблъсквани от тези програми. Те казват, тези програми са твърде сложни и по никакъв начин не ни помагат, затова вече не искаме да ги използваме. Мисля, че за това трябва да се намерят повече възможности да се предоставят съвети, консултации на хората, които искат да кандидатстват по тези програми. Сега нещо по-конкретно. Вие говорихте за културата в европейската дипломация и засегнахте един съществено важен въпрос, че трябва да се работи не само с правителствата, но и с местните културни дейци и организации. Аз бих добавила и с НПО, и също така, е, ако се вдъхновим от работата на други организации, като ЮНЕСКО, ЮНЕСКО казва, че трябва да се достига до хората на терен, затова е важно да се работи и с гражданското общество и аз бих ви подкрепила в тази насока. Имам въпрос. Засегнахте и въпроса за авторското право и потребността от баланс между потребители и автори. В парламента гласувахме по оценката на директивата в тази област и парламента изказа мнение, че комисията трябва да проучи и как е, може да се случи, например, чрез е, заплащане в търговските платформи, да се предоставя съдържание е, защитено от авторско право. Как, какво възнамерявате конкретно да направите в тази област? Благодаря. Председателката, благодаря. След координаторите, господин комисар, ще ви дам думата за отговор, след което ще дам думата на колегите, които поискаха думата. Имате думата, господин комисар. Thank you very much. <coughs> I agree. Благодаря. Съгласен съм с а, а, изказването, че една от най-големите възможности за развиването на Европа е в творчеството. Така че ние трябва да открием една ефикасна система за онези малки и средни предприятия и започващи предприятия в областта на творческата дейност. В комисията в момента се води дебат за това дали ни е необходима всеобхватна стратегия за индустриална политика или пък да се разчита на националните стратегии в тази насока, като при този вариант комисията да подкрепя, подкрепя държавите членки да ги прилагат по-ефикасно и по-ефективно. Искам да допринеса към дебата с нови идеи, за да подпомогнем творческата сфера в Европа. Мисля, че можем да извлечем огромни ползи от това. В творческата сфера Европа е лидер в световен план. Европа също така е, е иноватор и ако можем да е, разработим добри финансови схеми за подпомагане на започващи дейност предприятия, с комисар Ютингер работим по този въпрос и с заместник председателя Катайнен. В момента обсъждаме какви са новите възможности да подпомогнем европейската индустрия в различните им направления, различните им направления и аз лично се съсредоточавам върху творческото направление. Така че надявам се, че в близко бъдеще ще имаме нови инициативи за подпомагане на творческата индустрия в Европа. Така че в момента се развива един координиран подход. Често се поставя е, проблема за малки проекти, най-вече от малки кандидати по Erasm+. Е, много често фокусът е върху проекти за висше образование и то по-големи проекти. Аз тук бих отговорил следното – Предвид вашите коментари и бележки, искаме да развием Еразъм Плюс, за да може да отговаря по-добре на потребностите на по-малките местни проекти. През 2015 година Комисията предприе мерки за увеличаване на броя на участващите училища в програмата, като повиши шанса на малките проекти да бъдат избрани, да бъдат одобрени. Съгласно предварителните данни, почти 40% повече германски училища са били част от такива програми през 2015 година в сравнение с 2014 година. 40%. Освен това, Корпуса от предложения по Еразъм Плюс за 2016 година включва два вида стратегически партньорства. От една страна по-малки, от друга по-всеобхватни, за да се увеличи повече участието на по-малки организации, по-специално училища, участващи в Еразъм Плюс, така че ще има отделна част за училища и по-малки проекти. Втората ми част от отговора. Миналата седмица присъствах на пленарното заседание на Комитета на регионите и бе изразена изразено широко съгласие с идеята, че ние и по-специално и аз трябва да положим максималното, за да помогнем на местните организации, за да могат те да разработят нови проекти в рамките на Erasmus Plus и да могат да преодолеят радикализацията и екстремизма на терен, на местно ниво, защото това е сцената, на която трябва да се преодолее радикализацията. Нещо, за което споменах в уводната си реч. Точно местните органи могат да имат най-важната най роля за справяне с радикализацията. Затова се опитваме да дадем повече възможности на местните власти, на спортни клубове, на училища, НПР, НПР, НПО и това цели да ги подпомогнем в техните усилия. Подкрепям изцяло идеята за Европейска година за културно наследство. Мисля, че съм го казвал многократно вече, включително и в тази комисия. Но комисията взе решение да замрази всички инициативи за специална Европейска година, тъй като комисията иска да направи оценка за въздействието и ефикасността на тези специфични европейски години. Аз лично съм за тази идея и ако имам възможност, ще защитавам нейното изпълнение, да имаме специална година за е Европейска година за културно наследство, защото това ще има много положителен ефект за туризма, културната дипломация, на културно наследство, развитие на местни общности, на селски райони и така нататък. Това ще представлява чудесна възможност, но за момента трябва да изчакаме дебата. Аз съм готов да участвам в него в комисията, за да подпомогна Европейската година за културно наследство. По отношение на Еразъм Плюс, решението тук не бе взето от мен. Преди това беше взето решение да имаме по-всеобхватна рамка в сравнение с различните програми от Еразъм, Коперник и други. Но вие, както и всички останали, може да използвате и предишните имена на тези подпрограми. Няма забрана за това. Така че е, в ежедневната ни работа ние ги използваме. Аз, е, например, подкрепям да се използва Леонардо, Коперник, е, като, не, Маркин, като имена на програмите, така че няма никакъв проблем, ако това улеснява идентифицирането на програмите. Може да се използват и предишните им имена. По отношение на финансирането на новите подпрограми, имаме огромно увеличение на бюджета на Еразъм Плюс. Така че за повечето покани за участие ще са заделени нови средства от нови източници. За някои от съществуващите програми се налага пренасочване на средства или преструктуриране, но това е в по-широката рамка за тълкуване. Например, Езиковите курсове за мигранти е част от целта за езиковото многообразие. И преди разполагахме с тези финансови ресурси, но сега сме ги увеличили и засилили. Мисля, че тези хора се нуждаят и като цяло образователните системи в държавите членки се нуждаят от такива усилия, така че ние в никакъв случай не губим средства. Това, което правим е да помогнем на училищата, на учителите и бежанците, мигрантите, които наистина имат нужда от това. И мисля, че това е една от основните мисии на Еразъм Плюс, а именно Европа да стане едно по-добро място за живеене и едно по-сплутено общество. Мисля, че това е една от основните цели в програмата. По отношение на зачитането на субсидиарността – Това е едно от основните ми задължения по договорите, по договора. Така че не може да се нарушава принципа на субсидиарност. Когато имаме общи цели, обикновено те се определят заедно с образователните министри. И една от трудовите ми характеристики, така да се каже, че аз не съм министър на образованието, а аз работя с министрите на образованието. Аз им помагам, улеснявам тяхната работа помагам им да могат лесно, по-лесно да определят и постигат целите си за политики. Така че за мен е основно правило е да не нарушавам принципа за субсидиарност. Съгласен съм също така с казаното това за ролята на НПО в културната а, дипломация. Тук сме напълно на едно и също мнение. Относно платформа. В момента се води обсъждането и преразглеждането на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Така че на този етап е твърде рано да се дават подробности. Работата по нея се е, координира от е, заместник-председателя Тайсън, но още няма конкретни резултати, така че толкова за сега по този въпрос. Има, има искания за реплика. Още един допълнителен въпрос. Вие казахте, че по отношение на Европейската година е, комисията ще е, трябва да оцени първо какво е било въздействието на една такава година. Доколкото ми е известно, в край на всяка подобна година е, е имало отчет е, за резултатите, за въздействието, как какъв е бил конкретният принос на е, съответната година на културата е, за е, определена държава така че е, тези доклади при всички положения са на лице някъде в генералните дирекции. Може би сега е, представителите на комисията ще ни кажат е, къде са тези доклади. Има твърде много проекти, свързани с подобни години, които не са свързани непременно с е, някакви определени големи програми на Европейския съюз, но програми има към определени институти и Петра. И, и аз имам един допълнителен въпрос е, към а, е, Еразъм Плюс. Правилно ли ви разбрах, че системата на времето е, е комисията е разработила една много така разчленена, подробна програма във връзка с целите на Erasmus Plus и финансирането. И това на практика би означавало, че комисията е предвидила за определените сфери в програмата определени средства. Сега излиза, че е, нещо се променя в това разпределение. Означава ли това, че на практика е, се променя цялата схема за финансиране? Тогава и парламента трябва да се включи и да одобри е, това преразпределение. Съветът също ще трябва да се произнесе по промените във връзка с определени части на Еразъм Плюс. Сега ще ви дам думата да отговорите на тези въпроси и после ще дам думата на други колеги. Втория въпрос. Не се променя предназначението на средствата. Тези социални цели са дефинирани в Еразъм плюс е, социална интеграция, интеграция на новопристигнали, езикови курсове по многоязичие. Всичко това е прието като консенсусна тема. Ние просто преструктурираме вътре в тези ключови дейности и се опитваме да се справим с онези предизвикателства, които са много актуални в Европа в момента. Тоест, ние не предприемаме нищо без съгласието на парламента. Целите са едни и същи. Разширяваме предназначението на средствата с оглед на новите предизвикателства няма да има съкръщения в други проекти. Господин комисар, вие имате предвид годишния план за изпълнение на една програма. Това е ваше, ваше правомощие в съответствие с принципа на комитологията. Има вие, сте, вие ще ни информирате и ние след това ще вземем решение. Напомням, радвам се, че тук е бившата колега пак е, докладчик по Еразъм Плюс. В рамките на Еразъм ние определихме така да се каже е, размерите, в които ще се финансират определени дейности, минимум и максимум. Регламентът предвижда изрично разпределението на средствата по бюджета в съответствие с поставените цели. Това не означава, че няма възможност за хоризонтални стратегически дейности, както вече казахте, за мигранти и за нововъзникнали проблеми. Друг важен въпрос Вярно е, че държавите членки могат да доразвият подточките на програмата Еразъм. Смятаме, че при презглеждането на програмата думата може да използват или да не използват е важна. Еразъм плюс е, е част от по-голяма рамка, но вътре в тази рамка има възможности за допълнителни решения. Сега преминаваме нататък. Четирима колеги поискаха думата. Колегата Либачка и след това колегата Сидрова. Благодаря ви. Господин комисар, ще се спра на Еразъм накратко. По време на изслушването, което бе организирано от нашата политическа група по темата Участваха е, представители на различни организации. Чухме тогава едно искане е, следването да се свързва и с съответния стаж. И в рамките на а, е, междинния преглед ще ви попитам, има ли подобни предложения, а, по които се мисли в комисията. И вторият ми въпрос е свързан с финансите. не можем ли да използваме малко по-добре синергията между програми в сферата на образованието и културата и а, плановете за инвестиции, а, плана ЕФСИ на господин Юнкер. Това в крайна сметка би облегчило финансирането. И на трето място, не толкова въпрос, колкото е една спешна молба, господин комисар. Връзката между културата и креативните индустрии, според мен, се подценява. А от тук, в крайна сметка, и липсата на интересните е, конкурси и търгове е, до 2020 година. Именно по отношение на културата, образованието, възпитанието и креативните индустрии. Не можете ли е, да започнете една малко по-активна лобиска дейност, е, за да е, се възползваме изцяло от програмата до 20, 2020? Сега колегата Суидрова. Благодаря, господин комисар Моча. Оценявам високо вашият работен план и реакцията ви към последните събития. Мога да потвърдя, че е разъм са много отворени към нашите искания за промени. Много са отворени към исканията на учителите и учителите, само че е необходимо да мине време, за да се променят условията. Оценявам тази инициативи. Аз мисля, че ние живеем в изключително трудни и сложни времена. Председателят Тимерманс каза, че това е най-голямата криза за Европейския съюз от създаването му. Мисля, че значението на образованието се увеличава. Политиците сме изправени пред множество предизвикателства. Ние трябва да отговаряме на въпроси за сигурността, причините за кризата, нови мерки за сигурност. Същите въпроси се задават от учители, родители, ученици и те се притесняват от популизма, манипулация Колегите казаха също в Чешката република подготвям работ, кръгла маса за учители, заинтересовани лица, за да им се предостави информация за решенията на европейските институции, в това число парламента. Защото те не разполагат с конкретна обективна информация имам въпрос за методологическа подкрепа. На национално ниво правителствата носят отговорност за това. Обсъждате ли подобни информационни а, инструменти на ниво министри в държавите членки? Второ, Европейската програма в подкрепа на образованието и културата са много важни и заслужава нашата пълна подкрепа но те трябва да но трябва да се следи за тяхната ефективност и въздействие. Това истински приоритет ли е за комисията? Ние е, имаме нужда от е, аргументи, за да продължим да подкрепяме. Третия въпрос е за програмата за умения. Съгласна съм и я подкрепям. Имам обаче един въпрос. Кой ще гарантира тази програма? То двете дирекции ще отговарят за нея, но кой е, ще... Аз имам, пред... имам чувство, че това е транссекторен подход, като умения, резултати от е, образователния процес. Това е много важно за политика, за образователната политика и аз искам да попитам кой а, ще носи отговорност, а, в, в чи компетенция е това. Джули Уорд и господин Граматикакис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин комисар, и за е, хубавите думи за моят доклад и за културния диалог, е, културното разнообразие, за основните ценности. Получих вече много положителна обратна връзка от различни организации на преподавателите, на възпитателите. Много важно е да създадем доверие и по този начин да насърчим диалога между хората. Ще се спра на няколко момента, които до голяма степен интересуват, струва ми се и друга, колегите. Когато говорим за предприемачите, би трябвало да говорим и за социално предприемачество. Ние не говорим единствено за предприемачество само по себе си, говорим за добрия бизнес, за социалното предприемачество, за социалния бизнес. Бизнесът не винаги е много положителен и добър. Е, говорим за бизнес, който ще предложи е, и квалификация, и стажове, и проекти на младите хора, а и работа. Е, така че това би било именно честното в рамките на нашите програми за насърчаване на бизнеса трябва не да възпираме неща, проектите, а трябва да им а, даваме тласък. В Манчестър през юли ще разговаряме за културата и науката. Аз ще бъда оратор там, заедно с управителния директор на Siemens. Ще говорим естествено и за високи технологии, за бизнеса, който поощрява иновациите и предлага и възможности за работа. На това ще бъде всъщност основната тема и аз много се надявам, че Европейският парламент, така да се каже, ще ме подкрепи е, в тази ми роля като оратор. Аз ще бъда е, неговия представител, неговия посланник там. Има чудесни неща. Е, е, в е, сътрудничеството между 28-те държави е, съществуват невероятно големи възможности за обмен на положителен опит, на най-добри практики. Да, добре, става дума за един разговор между 28 за естествено използването на цифровите технологии, за пазарните възможности, за социалното включване, за социалния бизнес, за креативните индустрии и така нататък. Освен това трябва да мислим и за неофициалното, неформалното обучение в различни сфери. А сега давам думата на колегата Граматикакис. Да, благодаря. Е, е, госпожо председател, господин комисар, е, вие говорихте и за неща, които не са свързани точно с всичко това, което ние сме набелязали като точки Естествено, че много важно е, е естествено и политиката ни е, по отношение на науката. В е, Солун ще отбележим 2400 години от съществуването на Аристотел. Ще отбележим неговото мисловно и философско творчество. Вече сме предвидили покани за членовете на нашата комисия и ЮНЕСКО ще подкрепи този това честване и този конгрес, така че една малка страна като Гърция ще събере на един научен симпозиум, на научен конгрес толкова много представители от цял свят и е в състояние да го направи. А сега а, толкова приказки изприказвахме за а, Европейската година на културата през 2018 и за това как и що и какво и защо. Трябва да бъдем по-рационални. По отношение на Еразъм Плюс, естествено се нуждаем от сигурна информация, от много добра координация това е много важно. В моята родина, която в момента е затънала дълбоко в кризата и в която са родени толкова много философи и поети през 2014 година вече се проведе един голям форум, така че през 2015-16 се водиха разговори с комисията във връзка с определени програми. Е, нещата непрекъснато се отлагат във времето, а също времено младите хора се чувстват изоставени, изтласкани на ръба. Да, приключвам, госпожо председател. Мисля, че би трябвало да изпълняваме използваме по-добре класическите средства, предвидени в програмата Еразъм, плюс включително и по отношение на мигрантите. Е, но е, не би трябвало да е, правим големи промени в разпределянето на средствата. Петра, още веднъж. Да, благодаря, че ми давате още веднъж думата. Сега просто не мога да разбера. Е, връщам се на Еразъм Плюс. Това е програма, която ми е легнала на сърцето, както се казва. А, господин комисар, вие а, а, ще трябва а, да отговаряте естествено за неща, които са се случили през мандата на предишната комисия, но във връзка с изпълнението на програмата, а, е, комисията направи някакви насоки, е, прие ги, е, така да се каже, самостоятелно, без да се допитва до нас и до голяма степен те се различават от нашите решения. Насърчаване на мултилингвизма, да, на многоязичието, но според мен това насърчаване на езайчието не означава непременно заплащане на езикови курсове за мигранти. Не, не, съжалявам много. Не, нямахме предвид това, когато включвахме насърчаване на езичието. И сега, когато комисията, така да се каже, е в е, нужда, е, и се чуди откъде да вземе средствата, е, вие започвате да променяте всичко това, което ние сме премислили и с много труд и с много усилия сме извоювали. Не може, господин комисар, да решавате неща без да се допитате до нас и, и ние да сме ги одобрили. В крайна сметка не става дума за нашата политическа воля, която е, съвсем ясно е изразена. Знаем, че средствата не стигат е, и че в някой миг е, изцяло ще бъдат изразходвани. И ако сега с оскърните средства по Еразъм плюс те и без това не стигат, започваме да финансираме неща, които просто излизат от границите на тази програма, мисля, че ще се наложи парламентът да преосмисли цялата процедура. Е, мисля, че междинният преглед, който в момента правим, е много добра възможност вие да отговорите на очакванията на парламента. Мисля, че този въпрос трябва да се изясни. Мисля, че комисарят може би ще ни даде допълнителна информация по друг повод. Колегата Вента. Благодаря. Госпожо председател, бяха поставени много интересни въпроси. Аз ще се спра на нещо друго. Благодаря за една инициатива на, във връзка с мигрантите и борбата срещу радикализацията. Благодаря. От името на спортната общественост. Е, спортните клубове е, би трябвало да е, участват активно в подобни програми. Има много спортни клубове, много спортни организации, които работят по различни и много полезни инициативи. Това е признато като заслуга и от големите спортни организации. понякога да се говори за това, че спортистите са като че ли някъде извън закона, говори се непрекъснато за скандали и така нататък, но не се мисли за това по места спортните клубове и организации колко много правят. Тъй като обсъждаме най-вече въпросите за, е, свързани с финансирането, трябва да ви кажа, че е, дори когато нямаш много пари на разположение, можеш да работиш е, и да постигаш много. Е, пример за това са е, спортните клубове по места. Е, именно в период на криза те биха могли да отделят някакви средства, за да помогнат и за организирането на езикови курсове, включително и с участието на ФИФА, може да се помисли за отпускане на помощи. Националните и международните спортни съюзи и организации могат да помогнат много. Мисля, че струва, че дебатът е много интересен сега, аз смятам, че комисията и парламента трябва да работи по въпросите, които на... очертахме. Разтревожени сме и се надяваме, че нещата ще се променят. Колкото Европа има изправена пред риск за своята идентичност, просто защото културата и образованието са подценени. Така че нека културата да се върне в центъра на дневния ред. Това трябва да придобие и економическо измерение. И има нужда от едно цялостно, цялостен подход към образованието, който да включва културата. Има един въпрос, който смятам, че трябва да се изясни. Колегата Люер го повдигна и други също го споменахме. 20... Е, Европейският съюз е 29-тият орган към 28-те национални е, образователни системи. Сега, ние играем само допълваща роля, но имаме амбицията да изградим едно пространство на култура, образование и научни изследвания. И чрез взаимно признаване на системите, на, на квалификациите, комисията отправя препоръки, за да има това легитимност и чрез открития метод на на координация ще се увеличат възможностите за младежите, за да се чувстват те европейски граждани. така, европейското гражданство е една а, цел. По този въпрос. А, не по този въпрос, втори въпрос. Творческата индустрия. Много се радвам, че вие днес казахте колко е важен този въпрос тук ние очакваме, или поне нашата комисия поема ангажимент, но след последните изказвания, които бяха направени в миналото, след Зелената книга и след и така нататък, няма конкретни действия с ясна насоченост, ясна политика от страна на комисията и мислят Генерална дирекция култура и предприемачество а, са тези, които трябва да се занимаят с това. Сега една дума. Този сектор трябва да бъде конкурентен не от гледна точка на пазар, но от гледна точка на компетенцията. В пакета за умения има място за компетенции в областта на културата, културно наследство, музика, аудиовизуалния сектор. На мен ми се струва, че когато говорим за компетенции в областта на културата, не сме много ясни. Не говоря само за вас. Все едно, че това е нещо допълнително, а не нова стратегия за растеж и конкурентоспособност. Ние знаем, че осигуряваме работа на 8 милиона души, че осигуряваме голям процент от БВП. За нас това е стратегически сектор – е, и е, ролята на държавата е именно тук. Трето, освен във връзка с културното наследство, тук имаше критични забележки, че Европейската комисия преосмисля преосмисля политиката, но нищо не се променя, нищо не е представено като че ли се движим по инерция? Имаме ли оценка на въздействието от предишните години? Съвета на министрите на културата се изрази за Европейска година под италианското председателство. Вчера в Рим Конференцията на министрите потвърди това и беше изпратено писмо на някои министри на Германия и Италия. Това е само за да подсиля на Френския и Люксембург, за да потвърдят и интереса на съвета. От друга страна, парламентът се изрази по формален начин. Следователно, с нашия доклад, прият с огромно мнозинство, разполагаме вече инструмента, за, за да потвърдим това в комисията за и след това а тази гледна точка се застъпва от множество субекти и крайно време е да се, този въпрос да се включи в центъра на вниманието. И накрая финансирането. Бяха повдигнати тези въпроси. Аз мисля, че дойде момента, в който не бива да се доверяваме. Не говоря за... Ето, това е специфика, която сигурно е, е интересна. Комисията да ни изпрати конкретен въпрос за допълнителните средства за Еразъм. Но ще кажа нещо по-общо. Изправени сме пред, нов, пред две новости. Първата новост е нов финансов инструмент за творческа Европа за целия сектор. Култура, аудиовизуални и така нататък. Добре, закъснели сме. Този инструмент стартира и много е важно тук да участва и е, генералната дирекция. Да не забравяме не само за аудиовизуалното, да сме наясно с това. И моят въпрос е, но не можем да вървим по различна посока, която се говори в е, рамките на различни генерални дирекции. Защо не да направим така, че от самото начало фонд за стратегически инвестиции, който за сега не е изразходвал, не е вложил едно евро в програми за образование и култура, които са по-рискове, по-непривлекателни за инвеститорите, защо от самото начало не се изгради една европейска платформа да се обединят средствата, за да се осигури различна възможност и тя да се обясни на банките, инвеститорите и да извинявайте заинтересованите страни и след това да се привлече националното ниво. Знам, че в, по този въпрос се говори в Генерална дирекция Конект, но е важно да има дискусия между тях, образ, образование и култура, за да може тази тема да се разглежда във всичките и аспекти. Ето така могат да се мобилизират допълнителни средства. В противен случай има опасност. Аз, аз разбирам много добре, не съм против принципа да се предвидят хоризонтални средства по еразъм, по творческа Европа за една покана за участие в проект, по който да се предложат на мигрантите проекти за социална интеграция. Те са граждани. Въпросът обаче е следния. Ние трябва да предвидим допълнителни средства. След Париж комисията в общия си бюджет трябва да разгледа някои приоритети. Тук няма инерция политиките вече не съответстват на програмите. Политиките трябва да вървят напред с приоритетите за финансиране. Не можем, не е възможно всички да казват от Могерини до Юнкер, че без повече култура, образование и инвестиции в творчеството няма да има външна политика, няма да има политика на съседство, политика за миграция, няма да има политика за сигурност и след това средствата да си остават на едно ниво. За нас вече това не е приемливо. Ние трябва да бъдем по-взискателни и тук можете да разчитате на нашата подкрепа тук. Не можем да не можем а, да отнемаме от а, а, стипендиите за еразъм по тези политики трябва да има средства. Когато представихме искането за увеличение в рамките на хуманитарната помощ, 32 милиарда за хуманитарни помощ с парламента, с усилите на парламента успяхме да получим отговор от комисаря по хуманитарните въпроси. Ще бъдат предоставени допълнителни средства за увеличаване на дела за образованието в беженските лагери и за младежите, които живеят при тежки условия. Това може да стане. Нека да използваме и този канал, защото те са 2%, само 2% от хуманитарните средства отиват за образование. Е как няма да има радикализация, след като има 400 хиляди деца, които нямат образователни възможности. Те, Извинете, малко така съм развълнувана. Мисля, че това са теми, които представляват интерес за всички нас. Радвам се да чуя тези нови акценти, които споделихте. Можете да разчитате на нас като на съюзници. Но ние искаме повече. Не искаме да лишаваме програми, които вече се изпълняват. Thank you very much. Let me... Благодаря ви много. Искам а, само да се върна на някои от коментарите, които бяха направени когато очертаваме нови акценти в програмата Erasm+, Плюс, това винаги е в рамката на гъвкавостта. С комисията има постоянен диалог, моите служби, моят кабинет, кабинет са в постоянна връзка с вашата комисия и ще ви държим информирани. Мисля, че е, следващ Следващия повод ще е на заседанието ви през април месец, когато ще има и представители на Генерална дирекция Next. Така че полагаме всички усилия, за да ви уведомяваме за новите промени и за приоритетите и за акцентите. По въпроса на госпожа Лобечка. Ако ви разбрах правилно, вие питахте за е, чиракуването, за стажовете и за професионалното образование и, и тяхната връзка с Еразъм Плюс. В Еразъм Плюс има една подпрограма, целяща да подпомага стажовете и чиракуванията. Е, няколко хиляди е, стажа са, подкреп, получава подкрепа по тази линия годишно по-добре е да, председателката, по-добре е да обясните по-добре този въпрос. Е... Когато студент пътува по Еразъм в една страна, може ли да учи и заедно с това да минава на стаж, свързана с е, специалността, която изучава. Им алтро субект. С заплащане от е, друг е, субект или в рамките на програмата? Микрофонът не е включен. Този, който приема студента, ще бъде платецът. Стига да няма противоречие между специалността, която се изучава, и стажа. Тоест, този, който приема студента, е този, който трябва да плаща. Може би този въпрос ще се изясни, когато ни предоставите информация за Еразъм. И като се изясни по-добре, вече ще могат и да се търсят допълнителни решения. Да, благодаря. Good basically a strategy. And, uh... Програмата ескиз ще представлява една стратегия, в която ще са предвидени направления за професионално образование, образователните системи, пазара на труда и по-гъвкавите аспекти на образованието. Изпълнението на тази програма за новите умения ще принадлежи и ще се изпълнява от държавите членки, както и е, е при младежката гаранция, както всъщност е и при повечето инструменти за политики в трудовата сфера. Така че от държавите членки ще зависи ефикасното изпълнение. Ние, разбира се, ще ги подкрепим помагаме с програми, с повишаване на осведомеността за програмата за новите умения, но, но е, държавите членки ще са тези, която, които ще я прилагат. Джули Уорд излезе от залата, но съм напълно съгласен с нея по въпроса за социалното предприемачество. И мисля, че тук едно от най-големите предизвикателства – ще бъде да се възползваме от възможностите, които неформалното образование ни дава. Защото то може да представлява най-гъвкавия начин да се интегрират новопристигналите лица или чрез образователни дейности, културни дейности или спортни дейности. Та в тази връзка неформалното образование има чудесен потенциал, за да се използва за целите на социална интеграция. Благодаря ви за поканата за събитието за годишната от е, раждането на Аристотел. Аз не бих нарекал Гърция малка страна и не говоря в чисто географско отношение. Това е страна с е, огромно културно наследство и политическа история. И предвид това е още по-жалко, че Еразъм Плюс е, среща трудности в Гърция. Е, тук тези трудности като цяло се държат е, на проблеми в националните агенции. Ние работим в тяхно сътрудничество с гръцките власти и се надявам да изчистим проблемите и в най-скоро бъдеще да възобновим програмата Еразъм Плюс, защото по миналото бяхте много активни по нея. В областта на спорта съгласен съм, че спорта може да изиграе важна роля в спортната дипломация. Както казахте, имаме група на високо ниво, работна група на високо ниво, която разглежда възможностите на спортната дипломация. Имаме много положителни примери за социалната интеграция, е, дължаща се на спорта. И на 2 март ще отидем в е, спортния клуб в Крайнем, тук в Брюксел. който изпълнява много важен проект за социална интеграция и е, ще тук е, от Брюксел имаме чудесни принципи, е, примери е, от практиката за интеграция на бежанците, на ромското мълцинство чрез спорта. Така че тези примери ще ги използваме и ще, ще се превърнат в добра практика и ще вдъхновят бъдещото сътрудничество. Имаме още една работна група по доброто управление и спорта. За момента това е основната платформа за сътрудничеството между така наречените големи спортни организации. Те участват в дейността на работната група и до лятото се надявам да имаме конкретни резултати. Разбира се, спортните организации ще решат какъв да бъде техния принос, дали ще бъде активен за изпълнение на добрите принципи за управление, за да може да се подобрят спортните стандарти като цяло в Европа. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Тази среща беше много съдържателна, интересът на колегите беше силен. Както виждате, ние много искаме да има поврат в Европейската комисия в полса на политика насочена към европейско гражданство и идентичност. Тази година се навършва 20 години от проекта за доброволческа дейност. Много е важно и тук да обърнем ново внимание на тази инициатива. Държавите членки отправиха предложения, има много пилотни проекти. За съжаление, след Европейската година за доброволческа дейност, няма да има, разбира съжаление, бяла книга на комисията, но годината е много важна и можем да помислим за ново начало. Благодаря ви, че сте тук. Надявам се, че ще има и други поводи. Очакваме по-подробна информация, която ще раздадем на колегите. Благодаря и приятна работа!